Okay. Um, can we adopt the draft agenda? Можем ли да приемем дневния ред? Добре, е, съвсем накратко няколко съобщения. Знаете, че заседанието се предава по интернет. Разполагате с документите. Има и нов вариант за е, информационното писмо там става дума за делегацията на ИМКО в Латвия. Един от членовете на делегацията е тук и ще ни каже малко повече неща за това посещение, след като приключа с съобщенията. Следващата седмица има едно събитие докладчик за разрешаването на споровете в интернет е поискал от комисията да представи как работи платформата за разрешаване на спорове в интернет. Заседанието ще бъде на 3 марта, следващата седмица от 2 до 4 часа след обед в 5G2. Благодаря на секретарята за поканата на комисаря представяне за депутатите и за техните асистенти за платформата много често получаваме съобщения за хора, които са имали проблеми с разрешаване на споровете. Така ще разберем как върви работата. Можем ли да одобрим протокола или пък да се разберем, че няма да има поправки до края на заседанието на комисията. Има има някои точки за актуална информация за тристранните преговори. Предлагам да правим същото за други заседания, на които депутати от нашата комисия ни представляват на подобни преговори. Междувременно, мога ли да ви, разкажа, да ви разкажем за посещението в Латвия? Да, благодаря. Миналата седмица бяхме за два дни в Рига. Председател на нашата делегация беше Анна Мария Корацебел и на моя милост като заместник председател още една депутатка от Франция. Вирджиния. Благодаря. Имахме доста <clears throat> ползотворни заседания с латвийското правителство и техният парламент и представяне на техните работодатели и Организацията за защита на потребителите. Основно говорихме за програмата на латвийското председателство, което е растеж и работни места и упростяване на регулациите. Това са основните акценти в програмата на Латвийското председателство. Говорихме доста за дигиталният единен пазар. Латвия се представя много добре в тази сфора. Говорихме също така <clears throat> за как тяхната програма съвпада с нашите цели. След това говорихме за отделни проекто актове. Остана една точка, точка разни. Ще говорим утре за нея. Целта е да се опростят процедурите, за да използваме предимствата на единия пазар. Важното е да се работи на един пазар – а не на 28 различни пазара. Това беше да, нещо, по което се разбрахме с латвийското председателство и през следващите месеци те обещаха да направят всичко възможно чрез регламенти за улесняване на вътрешния пазар. Благодаря за актуалната информация, благодаря на докладчика и на тримата депутати, които участваха в делегацията. Много е добре, когато представяте резултатите от своите срещи. Следващата делегация е, е в Люксембург през май или юни. Следващата точка в дневния ред е, е съображения <clears throat> за изменения за защитата на неоповестиното ноу-хау срещу нелоялна употреба. Ще дам думата на Варко, основния докладчик. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, колеги. Днес ще разгледаме измененията към проекто, акта. Има доста изменения, което означава, че има голям интерес към този акт. Надявам се, че ще можем да отбележим напредък и ще постигнем съгласие. Преди да мина по подробностите, около измененията, нека да припомня основните цели, които си поставихме. Първото е да подобрим конкурентоспособността на фирмите в Европа чрез иновации. Става дума за много интереси, които ще бъдат засегнати защитата на съответните стоки. Опитваме се да намерим баланс като това трябва да се направи без да засегне основните съществени интереси. След встъпителните думи искам да кажа няколко думи за доклада. Това е основата върху която ще работим. Някои неща нарочно оставих незасегнати разполагаме с е, основа за компромис. Сега ще спомена най-важните неща, по които трябва да намерим компромис. След това ще дам думата на колегите да минат към конкретни предложения. Първо, по същество имаше доста изменения за обхвата на приложното поле. най-вече около незаконната дейност. Клаузата за минимална хармонизация за обществения ни интерес има и специални поправки по отделни разпоредби. Мисля, че по тези изменения ще постигнем на съгласие. Много е важно да не забравяме, че става дума за минимална хармонизация по-ограничените национални правила ще ни помогнат да подобрим бъдещото законодателство. С други думи, хармонизираме там, където е възможно, използваме националното законодателство, ако то урежда съответната материя по-добре. Нещо друго. Директивата се отнася не само за стоки, а и за услуги. Но това няма да бъде проблем а с оглед на измененията, които получихме. Става дума за използването на търговската тайна от държавните органи. Нещо, което не беше взето предвид от комисията, но ще бъде разгледано от съвета на министрите. И парламентът трябва да изготви становище. Има нужда от по-добро обяснение, особено във връзка с обществените поръчки. Използването на данни от държавни органи за тази цел. Трябва да защитим колективното договаряне и системата от социални партньори. Говорихме за това с господин Коварати защита на работниците и тяхната мобилност. Това са важни моменти, които трябва да бъдат обсъдени. Съгласен съм с господин Коферати, че трябва да има обучение за работниците, квалификация и това в някои случаи се отразява <clears throat> върху търговската тайна което не бива да ограничава движението на работниците от едно предприятие към друго. Измененията, които се предлагат, не създават проблеми, всъщност подобряват текста на комисията. Няколко думи за някои неща, които според нас са, са доста деликатни. Има два варианта на обективна отговорност във връзка с професионални нарушения. Комисията оценява тези явления на базата на умишленост и а, небрежност. Аз предпочитам обективна отговорност. Тази фигура е по-строга, но същевременно защитава търговската тайна във връзка с интересите, които трябва да опазим, е важно да опазим основните права. Индивидуалните права на гражданите и потребителите и на служителите. Това е отбелязано в точка 24 в преамбюла. Както съм казвал и на други заседания, в никакъв случай не бива да намаляваме степента на защита в светлината на основната харта на Европейския съюз и други конвенции, включително и съдебната практика на съда в Люксембург. Свободата на информация е основно право, но трябва да поставим по-силен акцент върху този аспект. В някои случаи се предвижда наказателна отговорност и трябва да разменим мнения по този въпрос и не бива да създаваме вратички в законодателството. В смисъл нещо, което може да се използва за намаляване на защитата на търговската тайна. И още нещо – мисля, че е по-добре да оставим обща препратка към основните права и съответните актове. Готов съм да чуя и други предложения. За давността. Тук има доста предложения, трябва да се намери баланс и компромис. Добре е да се избере един датностен срок за всички държави членки. Производството, апелативното, санкциите, няма особени разлики. Текста на комисията общо взето е балансирал. Внесъл съм няколко изменения. Добре е да помислим за възможности за повече права за съдилищата. Нямам особени проблеми с текста, който е внесен, но някои депутати казаха, че има проблемни области. Трябва да преценим дали е по-добре да конкретизираме различните видове обществен интерес, освен това, което се споменава като обща защита в никакъв случай не бива да отслабим защитата на частния интерес и на фирмите. Работим по насоките, които имаме от комисията. Целта е предприятията в Европа да са по-конкурентни. Да, общо сето това е за внесените изменения търсим компромиси, ще ги предложим на съответните политически групи. Дискусията, според мен, ще бъде доста полезна. Трябва да намерим общо решение на, на съответните деликатни въпроси. Благодаря. Благодаря, Лера, за представянето на тази много тежка тема. Докладчика е в сянка от социалистите и демократите не е тук. Има ли някой друг, който би желал да се изкаже от името на групата? Ема Макларкен, тогава от Екара. Първо ще изслушаме докладчиците в сянка. Масталка ще бъде следващия. След това, ако някой желая да се изкаже, може, моля да ни даде знак. Ема Макларкен. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за положения труд по това досие. Промените, които предложихме от ЕКР, целят да се запази търговската тайна, което е важен инструмент за предприятията, когато искат да запазят своите търговски тайни Измененията, които предлагам, 81 и 101, целят да не се допусне прекалено рестриктивно поведение. Има също някои защитни мерки, предвидени в член 4 и 5 Не бива да се допуска намаляване на защитата на търговските тайни, тъй като предприятията няма да могат да използват закона, за да защитят информацията. Ние не искаме да се подкопава първоначалното намерение, заложено в тази директива. Освен това, считаме, че трябва периода за ограничението да е по-дълъг 161 изменение в този смисъл. Доста време е необходимо, за да се подготви едно дело, да се съберат доказателства. Това изисква много време. Имаме директива, която защитава злоупотребите при започване на съдебни производства. Трябва да се предостави по-голям срок за подготовка и своевременно представяне на възражения. 167 изменение показва, че при съдебни спорове трябва да се обърне особено внимание на запазване на търговската тайна. Когато има съдебен процес, нези, които трябва да са запознати с търговската тайна, да се ползват от закрила и също време да се гарантира справедлив процеса. Що се отнася до измененията, представени от други колеги, те са насочени към закрила на работниците, особено тези, които са напуснали предприятията, защото те могат да се чувстват ограничени в случай, че има заведени срещу тях дела. В тази директива не се разглежда въпроса за собствеността. Относно свободата на информация, също имаме изменения. Ние считаме, че не е необходимо всичко това, тъй като има вече предвидени разпоредби, не са необходими допълнителни изменения ние даваме чрез тази директива на предприятията и на тези, които искат да запазят търговската тайна, достатъчни инструменти, за да го направят, особено с акцент върху малките и средни предприятия, като им предоставяме време предвид на срока на давност, който се предвижда, за да могат те да направят възражение или да заведат дела. Благодаря. Кай Калас от е, Алде. Има доста изменения. Надявам се, че ще можем да намерим компромис, който ще отправи ясен сигнал от е, страна на комисията ИМКО към комисията по правните въпроси. Моята група е на мнение, че тази директива подобрява функционирането на единия пазар, стимулира новаторството. Доста трудно е да се докаже че е открадната търговска тайна. Затова е важно законът да действа като възпиращ фактор срещу кражбата на търговски тайна. Защото продължителни съдебни процеси само могат да подкопаят новаторството. Това обяснява и много от измененията, които предлагам делата не трябва да целят ограничаване на пускането на пазара на даден продукт. Целта е да не се допуснат нелоялни пречки пред конкуренцията. Има в момента доста възможности за злоупотреби. Ако трябва да бъде защитен легитимен интерес, това трябва да бъде ясно заявено, Същото се отнася и за свободата на изразяване. Относно моралните щети, трябва да имаме предвид, че когато се изчисляват щетите на физическите лица само, тъй като малко са държавите членки, където съществува възможност да се прилага по отношение на юридически лица. И така има смисъл да се отчита моралната щета срещу физическо лице, но и не и срещу юридическо. Ако се нарушава дейността на предприятието, все още има възможност по някакъв друг начин да се отчете този факт. Относно услугите проведох доста дискусии с комисията спирането на използването на търговската тайна се твърди, че ще доведе до спиране на самата услуга. Ние, ние искаме да се разширява дефиницията, но считам, че услугите трябва да бъдат в еднаква степен защитени, както стоките, срещу незаконно придобиване. Държавите членки трябва да имат възможност да налагат допълнителни ограничения ако нямаме хармонизирана дефиниция за това какво представлява търговската тайна, какво е законно или незаконно придобиване или разкриване, тогава няма да имаме хармонизирано регламентиране и ще загубим добавената стойност на европейско ниво. а това са ключови фактори за насърчаване на трансграничната иноваторска дейност. Добавената стойност за създаване на нова мрежа от информация, обмен на информация и сътрудничество също трябва да се обмисля. В определена държава, Франция, да речем, или Италия, може да има само едно лице, което да се занимава с обмена на информация. И това не се отразява сериозно на бюджета, но ако бюджетът ви е ограничен, ако се добави още един служител, който да се занимава тази дейност, това вече се счита, че води до бюрокрация. Така че трябва да помислим дали мрежите, които се създават на базата на законодателството, се налага или пък може да се използват вече съществуващите мрежи, без да се създават нови. Относно давността, комисията предлага максимално две годишен срок. На практика обаче какво става? Една фирма започва дело в съда веднага след като е възможно, за да се наложат временни ограничения, за да се спре използването на търговската тайна. И когато установят, че нещо се случва, те не трябва да чакат 6 години, за да започнат дело в съда. Така че максималният срок от 2 години няма да се отрази отрицателно на текущата практика. Очаквам да работя заедно с вас, с останалите колеги по това досие и за постигането на компромис по окончателните изменения. Благодаря ви. Паскал Дора, следващият оратор от групата на зелените. Обръщам се към представители на ГУЕ, за да не ги изпреварваме. Не искаме да създаваме дипломатически проблем както миналия път. Както казах и преди, няма да се губи много време в комисията, говоряки по принцип. Но мисля, че имаме доста разминавания относно философията и потребността от този текст. За мен този текст, според това, което разбирам от комисията, е търсенето на баланс Комисията твърди, че има такъв в директивата. Целта е да се защитят малките и средни предприятия, а не големите групи или фармацевтичните групи, а най-малките и малките предприятия, където няма отделно законодателство, което да ги защитава или защитава търговската тайна. Във Франция, в Германия, в Италия и прочие има защита, но има и държави, където това не е така. Аз разбирам, че това е така. Разглеждайки логиката, която се прилага в изготвянето на това становище, ми се струва доста недобра, що се отнася до стремежени към запазване на това, което има в Европа, да се запази конкурентоспособността на предприятията. Това е така. Те трябва да имат възможност да работят. Но да се казва, че социалните норми или екологичните норми, които правят чест на Европа и което американските фирми се опитват да ограничат в този трансатлантически договор, който се договаря в момента. но всичко това означава да направим грешен ход по отношение на малките средни предприятия. Трябва да се запази ноу-хау, промишления процес, търговската тайна, що се отнася до производството, както и до търговията, както за стоки и услуги. Но нещата трябва да се ограничат до тук и ясно да се каже, че целта на този текст не да се накърнява правото на информация, независимо дали става дума за работещите, за журналистите, за потребителите, да и да се казва, че всичко това е ограничително, за мен е неразбираемо. Трябва да защитим европейската индустрия срещу други които са от страни като Бразилия, САЩ и прочие. Защото не трябва да отваряме нашия пазар за държави, които нямат същата степен на закрила в социално, в економическо, екологическо отношение – Затова трябва да имаме правила, които да ни дават възможност да произвеждаме, да продаваме на пазара нашите предприятия, малките и средни предприятия да се ползват от адекватна защита. И така стигаме до измененията. Аз няма да навлизам в детайли. Аз съм запознат с работата на докладчика, така че съм оптимист, нямам никакви съмнения че ще бъде постигнат резултата, но имам някои въпроси и те са съществени. Ако нямаме ясна дефиниция за това какво представлява търговска тайна, ние няма да защитим малките и средни предприятия. Например, фармацевтичните лаборатории, които имат интерес от този текст, тъй като така няма по този начин да имат задължението да въвеждат генерични медикаменти. И няма да имаме възможност, имам предвид Европа като цяло и в други части на Европа, да се развиват генерични лекарства на базата на съществуващи патенти, които са регистрирани вече. За това целта е да има повече демократичност, повече прозрачност да се защитят само легитимните интереси, а не изобщо. Относно мобилността на работещите, давността и прочее, тук може да се намери решение и се надявам, че ще постигнем това поне по някои точките. С господин Конферати ще имаме обсъжда, имахме обсъждане, аз напълно съм съгласен с него. Бих искал да се опитаме да привлечем вниманието на докладчика по становище, че наблягайки на, на дерегулацията ще бъде в ущърп на економиката, на индустрията и на европейските ценности изобщо. Благодаря Искам само да обясня отново как ще вървят изказванията. Първо чуваме докладчика, после докладчиците в сянка. Ако докладчика в сянка, на дадена политическа група не е в залата, винаги давам възможност на друг член от същата политическа група да се изкаже от съответната група. След това казах, че ще продължим с списъка на докладчиците в сянка според размера на групата и след това ще слушаме останалите депутати. Господин Лин Нилсън е на първо място, след като приключим с изказванията на докладчиците в сянка. Ако някой иска да се изкаже, моля да ни даде сигнал. Не искам да предизвиквам никакви дипломатически инциденти все пак да само понеделник, могат да изчакат е, и до утре тези проблеми. Не знае дали има някой от е, ГУЕ. Не. В такъв случай господин Нилсън. Благодаря ви, госпожо председател. Аз не съм докладчик в Сянка но все пак поисках думата, за да се включа в общия дебат. Бих искал да ви обърна внимание на две неща. Най-напред бих искал да ви обърна внимание на един изключително деликатен въпрос. Изключително деликатен. На лице е риск от прекомерно затваряне. А, ни се иска а, да избегнем този риск защото има риск да попречим на хора, които желаят да бъдат мобилни, да бъдат такива. Това е много важно в сферата на туризма. Важно е също така и в сферата на автомобилното оборудване. Всички виждаме, че е необходимо хората, които са пълни с идеи и желаят да проявят творчество, да могат да го направят. Те работят за някои предприятия, работят по определени продукти и понякога тези хора се чувстват прекалено ограничени. Затова е важно да включим и фактора мобилност. По този начин ще можем да захраним творческия дух на хората. Това е този риск от прекомерно затваряне, за който говоря. На следващо място. Нашата система е такава, че позволява на синдикатите да имат представители в управителните съвети на предприятията. Тази система съществува от дълги години и дава добри резултати. Благодарение на нея имаме възможност да водим преговори, да обсъждаме проблемите затова не смятам, че е необходимо да се въвежда нова система, която би възпрепятствала синдикатите да имат представители в предприятието. Трябва да има взаимодействие. Нуждаем се от система, която да наподобява предишната, защото тя даде отлични резултати. Thank you very much. And it is... Благодаря ви. Изключително полезно е а, да чуваме и колеги, които не са докладчици в сянка по съответния доклад. Те ни а, дават и по-различна гледна точка, допълнителни идеи, от които всички се нуждаем. Някой друг желая ли да направи коментар по темата? Ако не, Лара, комисията. Не, вие се усмихвате, слушате ни, но не желаете да се включите в дискусията. Добре да чуем Лара Коми тогава. Благодаря ви, госпожо председател. Ще бъда изключително кратка, защото си записах всички направени коментари. В общи не бих искал да благодаря на всички, които взеха отношение. И бих искала да добавя, че не зная дали това въжи за други държави, но в Италия трябва да се защитава всяко едно лице, както и съответната компания. Необходимо е да се защитава както публичния, така и частния интерес. Затова за мен беше удоволствие да изслушам днешната дискусия. И отново бих искала да благодаря на колегите, които се изказаха и подкрепиха правата на малките и средни предприятия. Но бих искала да благодаря също и на господин Дюран, защото той се спря на някои от а, а, коментарите, които направи господин Коферати предишния път. Аз изцяло се съгласих с господин Коферати, като казах, че се нуждаем от закрила за малките и средни предприятия в настоящия документ. За това за мен беше удоволствие отново да чуя а, този аспект. Той трябва да бъде включен в текста, но все пак трябва да се върнем на основната тема, а, която избрахме заедно с господин Коферати. Да, желаем да подкрепим малките и средни предприятия и затова сме включили съответния пасаж в текста. Смятам, че той изяснява положението и доколкото знам, през следващия мандат на парламента ще се обсъждат и въвеждането на допълнителни стандарти и норми. Ние можем да поговорим тук за новосъздадените предприятия, за малките и средни предприятия, да въведем нещо за тях, което в последствие да бъде прилагано и за по-големите предприятия. По смисъла на сега действащото законодателство, малките и средни предприятия са тези, които включват към 250 работника, но според законодателството на Италия това вече е голямо предприятие. Но в общи линии бих искал да благодаря на всички за коментарите и аз подкрепям казаното от господин Коферати. Извинете, госпожо председател няма проблем а, във връзка с крайния срок за внасяне на изменения. Благодаря, казва председателката. Благодаря ви за работата по тази тема. Получихме към 200 изменения от а, тази комисия и от другите комисии, така че доста работа ни очаква по постигането на компромисни изменения. Ще имаме възможност отново на 16 и 17 марта да разгледаме внесените изменения, преди да гласуваме на 24 марта. Ще има известно време между разглеждането на измененията и тяхното гласуване. Ще изготвим проекто компромисни изменения, преди да гласуваме на 24 март. А в Юри ще се гласува на 16 април. Бих искала да поздравя студентите от университета в Бърмингам, която, които ни гледат онлайн. Този доклад и е част от една инициатива във връзка с вътрешния пазар. Моят предшественик господин Харбър пое тази инициатива, така че в момента студентите от Бирмингам ни гледат и аз просто исках да ги поздравя. Надявам се, че всичко това, което правим, ще бъде ясно за всички студенти в Европа. Сега ще направим кратка пауза, за да изчакаме идването на следващия докладчик. We're waiting for Ildiko Galpelt. Очакваме Илдико Галпелт. Дали някой може да я информира, че следва нейната, разглеждането на нейната точка? Um, ladies and gentlemen, if I could just... Дами и господа, моля за малко внимание. Доколкото разбирам, докладчика все още участва в парламентарна делегация, няма да се върне до сряда. Аз бях уведомена преди две седмици, че най-вероятно Госпожа Галпелц няма да може да присъства, но тя посочи свой заместник. Нейният заместник обаче не е в залата. Всички знаем, че а, това е индикативен график и на мен не ми е удобно да задържам а, толкова голям брой депутати, които са заети и имат да вършат и друга работа, да чакаме заместника да се появи. Винаги се опитваме да направим графика така, че да е удобно за всеки един докладчик. За докладчик, докладчик в сянка и така нататък. И ако не може да сте тук в понеделник сутринта, може да дойдете в четвъртик сутрин, например, винаги се опитваме да вземем преди вашите предпочитания. Но в този случай беше невъзможно, защото докладчика няма да се върне до сряда. Имаме обаче в залата координатор на НП. Затова ще започнем обмена на мнения. И той ще играе ролята на докладчик по тази точка. Съгласен ли си, Андреас? Да. Добре, да чуем ли първо докладчиците в сянка? след което се надяваме и господин Лопес да бъде в залата. Е, ще може да изслушате коментарите и в интернет в последствие, така че нека да започваме. Николета от Социалистите и Демократите е пръв. Благодаря, госпожо председател. Жалко, че трябва да започнем обсъждането преди да чуем докладчика, но така или иначе водихме дискусия на последното заседание и тогава докладчика изясни своята позиция. Нашата група внесе многобройни изменения, като основната им цел е реформата на рамката за економическо управление – да бъде насочена към реални економии. Да, нека да работим за вътрешния пазар, но да работим също така за растежа и новите работни места. Както казах, ни сме многобройни изменения, които, по мое мнение, се доближават до внесените от колегите изменения. Опитваме се максимално да се възползваме от възможностите, които ни представя инвестиционния план на господин Юнкер. Този инвестиционен план е от съществено значение и може да играе стратегическа роля при развиването на единния пазар. От друга страна, не трябва да забравяме съобщението на Европейската комисия за гъвкавостта. Това е още един документ, който би могъл да даде нов тласък на преразглеждането на рамката за економическо управление. Така че двата инструмента, които посочих, са изключително полезни и е важно да ги вземаме в предвид. Както казах, много колеги внесоха изменения, които се доближават до нашите. Основната цел е инвестициите да се насочат към реалната економика – само по този начин ще имаме добавена стойност за Европа. Господин Тарабела, Дюран, както и господин Шваб и нашия докладчик също внесоха изменения. Целта на тези изменения беше да се постави акцента върху ключови сектори, като например енергийния съюз, транспортната инфраструктура, научната и развойна дейност обръщаме внимание и на развитието на по-устойчива економика в Европа. Друг набор от изменения бяха внесени с цел подобряване на работата на вътрешния пазар за малките и средни предприятия. За съжаление обаче, въпреки кризата и въпреки всички трудности от последните години, установяваме, че продължават да има хора, които желаят да унищожат вътрешния пазар. Затова, разбирате ме, ще гласувам против подобни изменения. Не смятам, че сега трябва да дръпнем ръчната спирачка. Напротив, смятам, че трябва да работим още по-усилено върху вътрешния пазар, за да може да върнем растежа и да можем да бъдем основни играчи на световната сцена. През следващите седмици и преди датата, на която ще гласуваме, очаквам да работим в тясно сътрудничество, за да може да бъдат отчетени всички наши приоритети, които сме внесли чрез измененията. Благодаря ви. Антонио, разбирам, че вие ще а, замесите докладчика. Искате ли да вземете думата сега? Не, нека да чуем първо вас, след което и останалите колеги. Благодаря ви, аз ще говоря от името на Елдико Гал Пелц. Както знаете, той е на мисия и представлява Европейския парламент, затова взимам думата от нейно име. Ще направя няколко изявления. Докладчика приветства по-голямата част от внесените по проект от становището изменения. Тя смята, че усилията трябва да бъдат насочени към ключовите стълбове на европейския семестър. Това означава, че трябва да се актуализира информацията за вътрешния пазар. Това беше искане на нашата комисия и това искане би било от изключително полза, за да може да се подобри функционирането на единия пазар. Разбира се, това е видно и от измененията, по които се споразумяха докладчиците в Сянка. Настоящото преразглеждане на рамката представлява добра възможност за обмен на мнения економическото управление може да бъде задълбочено в рамките на вече съществуващата рамка. Смятаме, че трябва да се подобри економическото управление и неговата рамка. Европейския съюз трябва да бъде двигател, който да доведе до създаването на нови работни места и растеж. Той трябва да доведе до изготвянето на референтни стойности за отделните държави членки. Това означава да има политически контрол на високо равнище премахването на изкуствените пречки на европейско равнище и на равнище държави членки трябва да бъде извършено, като се разработи ефективен инструментариум, който да помогне на работата на малките и средни предприятия. Необходимо е да се координират усилията. Основните сектори, които могат да доведат до растеж, трябва да бъдат комбинирани с други аспекти, които са тясно свързани с политиките на вътрешния пазар. В това отношение участваме предложения. Има едно изменение, на което докладчика би искал да обърне внимание. Той има за цел по-доброто прилагане на специфичните за държавите членки препоръки. Докладчика смята, че се нуждаем от по-голяма ефективност. В това изменение се говори за по-добро прилагане, за приемане на препоръките за отделните държави членки и се казва, че те трябва да бъдат условие при отпускането на ресурсите и инвестиционния план. Госпожа Галпелц има някои опасения във връзка с практическите аспекти на това предложение. Ако внимателно изслушаме позицията на докладчиците в Сянка, току-що чухме един докладчик в Сянка, ще видим следното Тъжен факт беше, че Европейската комисия приключи с традицията да дава своя принос за интегрирането на вътрешния пазар в този доклад. Колегите внесоха изменения в този дух и докладчика приветства тези изменения. Можем да върнем доверието и да върнем Европейския съюз на пътя на растежа само ако сме единни. А това означава да засилим економическото управление на пазара. Това означава държавите членки да поемат съответните ангажименти да направят промени на национално равнище, като изпълняват условията на вътрешния пазар. Както обикновено, госпожа Гал Пелц ще се свърже с всеки докладчик в сянка, за да обсъди всяко едно изменение. Тя а, дори следи а, тази дискусия онлайн. Поздравявам нашия докладчик – аз от своя страна ще отбележа направените от вас коментари, така че също ще мога да ги предам. Благодаря ви. E Благодаря. Аз съм докладчика в сянка на ЕКРЕ. Нашият акцент беше към това как единия пазар да добави стойност към економическия растеж. И какви ще бъдат ползите за растежа и за конкурентоспособността и за работните места в Европа. Много е важно да използваме сроковете в економическото управление, да премахнем пречките за функциониране на единния пазар пречките пред потребителите пред и предприятията. Нашата група ще подкрепи всичко, което е насочено към реализацията в единия пазар. Това е, е ключова инициатива и искаме доклада да постави акцент върху този аспект. За изменение 34 има нужда от по-силно включване на националните парламенти, за да е по-ефективно приложението. Не става дума за интеграция на предприятия и хармонизация. Приели сме много рекоменти за единия пазар, които трябва да бъдат приложени. Докладчикът е, поставя ударението върху основните въпроси и не се отвлича е, в дискусията по други аргументи. Добре е това да се направи в нашата комисия. А по въпроса, който току-що беше зададен на за изменението за това да се спират европейските фондове за държави, които не изпълняват специфичните препоръки за съответната държава. Моето мнение е, че това са препоръки, а не заповеди. И в момента в който а, Брюксел започне да дава заповеди в сферата на економическото управление, ще се стигне до а, съществени противоречия, тъй като Брюксел не познава как стоят нещата в всяка държава членка. Нашата препоръка е да се а, засили спазването на препоръките, но да не се спират е, европейските фондове. Не виждам логиката. Нашата група няма <clears throat> да подкрепи искането е, за създаване на е, данъчен съюз за данъчна прозрачност. Ние сме за тези неща, за обмен на информация, но не искаме да има хармонизация на данъците. Много съм доволна, че докладчикът се съгласи с някои от нашите изменения. Това се отнася и за инвестиционния план. За този план ще има специално становище отделно благодаря за коментарите, благодаря на докладчика, че следи нашата дискусия. Групата АЛДЕ Ула Антонес имате думата. Изказвам се от името на господин Тонес, който не може да присъства. Няколко общи коментари но същевременно са важни. Много от коментарите са насочени към реформа и по-гъвкави регламенти. Да, кризата е сериозна. Продължаваме да сме изправени пред нисък растеж и безработица. Има обаче признаци, че Европа бавно излиза от кризата като цялостният дълг спада от 4,5 до около 3% от БВП. Затова трябва да продължим на, на последователно в, в сферата на економическото управление е да не създаваме изключение за държавите членки. Увеличаването на, на публичния дълг не е начин за създаване на работни места и растеше. Какво може да помогне? Това е по-доброто функциониране на вътрешния пазар, като държавите трябва да изпълняват препоръките и да прилагат директивите. Сигурен съм, че единия пазар ще действа по-добре. Основният акцент трябва да бъде върху по-доброто изпълнение на приятите регламенти. И това трябва да се посочи в становището. Имаше и други коментари. Докладчикът ще влезе във връзка с колегите, за да ги уточни. Благодаря. That was very clear. Thank you very much. Um, Dennis de Jong is the shadow from the GUE group. Anybody from... Благодаря. Има ли някой от е, групата ГУЕ? E? Паскал, да, Грин. Да, благодаря, че така системно давате думата. Искам първо да поздравя докладчика и за това, че не наблюдава пряко по електронен път. Паскал, моля ви. Може би има някакъв шум. Този шум се появява веднага след като се включи пред. That's, that's the buzzing noise. Ето това е сега изчезна. Може би се дължи на микрофона. Да, сега всичко е наред. Благодаря. Ако се <clears throat> прилагат регламентите, по един стриктен начин може би ще се разреши проблема с растежа в Европа. Нещата не са обаче толкова прости. Да, вярно е, че трябва на разпоредбите да се спазват и прилагат правилно. От името на, на групата на зелените по текста за економическото управление Първото ни е да не е, се вторачваме толкова в е, краткосрочния дефицит. По останалите въпроси съм съгласен. Във връзка с инвестициите в реалната економика е добре. Само така можем да създадем е, устойчиво развитие и работни места. Прехода, особено в енергийната сфера, е голяма задача и тя ще трябва да се изпълнява в бъдеще. Драстичното съкръщаване на държавните разходи за сега не е дало резултати. Добре е в момента да се потърси някакво равновесие новите правила за обществените поръчки, общественият интерес може би е, са много важни за малките и средните предприятия и ще имат ефект върху държавното финансиране в, в дългосрочен план. И това трябва да се уточни и конкретизира в текста, тъй като е съществено. Like Има ли други желаящи да се изкажат? Антонио, искаш ли думата за обобщение? Да. Да, колегата следи дискусията. Аз специално ще предам вашите мнения, най-вече онова, това, което казахте за данъчния съюз. Вашата позиция е много ясна за спирането и на европейските фондове и значението, което е поставено върху социалните критерии във връзка с публичното финансиране. Ще предам всичко това на докладчика. Колегата от Алде каза, че е, ще се свърже пряко с Алде, с докладчика. Надявам се, че е, скоро ще бъдат представени и компромисни изменения. Благодаря. Благодаря. Графикът е доста натоварен. На 16 и 17 марта ще гласуваме по това становище. Следващата точка можем да минем към следващата точка. Докладчикът е тук. Темата е сериозна и поне е свършено, свършена много работа становището за Европейската стратегия за енергийна сигурност. Филиса Хюсмеинова е докладчик. Не сме чували ваше изказване в този комитет. Имате думата. Надявам се, че правилно произнесох вашето име. Становището относно стратегията на Европейската енергийна сигурност предизвика интереса и ангажираността на колегите в е, нашата комисия. Това не е очудващо, като се има предвид, че енергийната стратегия на Европейския съюз води към изключително важно събитие, а именно изграждането на общия енергиен съюз. Заинтересоваността е оправдана и от множеството проблеми, които биха получили решения с новия законодателен енергиен пакет. Аз се запознах с направените предложения за изменения 82 на брой и държа да отбележа, че принципно подкрепям по-голямата част от идеите, които са застъпени в текстовете. При все това във връзка с предстоящия процес по съгласуване на поступилите изменения, смятам, че трябва да се придържаме тясно към компетентностите на комисията ИМКО. Не бива да изтърваме от фокуса си, че нашата комисия има специфичен Тясно специализиран поглед върху обсъжданите документи в Европейския парламент, е, предопределен от отговорностите ни, касаещи вътрешния европейски пазар, интересите на правата на потребителите, смятам, че трябва да следваме тази рамка, включително и по отношение на работата ни по настоящото становище. Като водеща комисия по становището ИТРИ е работила съобразно своите компетенции и ние бихме допринесли повече, съсредоточавайки се върху въпросите от компетентността на нашата комисия. Наша е отговорността да структурираме предложения, които не влизат в обхвата на другите комисии. Освен това, така те ще имат по-добър шанс да бъдат оценени и включени в окончателното предложение. Колкото по-малко сме насочени към общи, широко обхватни проблеми в сферата на енергийната сигурност, толкова по-голяма смятам, че ще е ефективността на нашите предложения. За нея биха допринесли точни, ясни, целенасочени предложения, като например отразяването на проблеми, свързани с положителното въздействие на пазарната интеграция върху цените на едро в енергийния сектор – Предоставянето на достатъчно информация на потребителите, за да формират те своя информиран избор, развиването на стандарти по отношение на енергийната ефективност на продуктите, не е необходимо, според мен, да се впускаме в външно-стратегическите измерения на енергийната сигурност, като, например, взаимоотношенията с трети държави, както и относно енергийната сигурност на балтийските държави, Отдалечените райони, острови или проблемите свързани с възобновяемите или ядрените източници на енергия. Всички те поставят сериозни, но в същото време специфични въпроси, които надхвърлят компетентностите на нашата комисия. И в заключение, моето мнение е, че трябва да концентрираме усилията си по отношение на енергийната функционалност на вътрешния пазар и защитата на потребителите, за да имаме пред себе си едно силно становище. Благодаря за вниманието. E Благодаря. Съвсем ясна позиция. Антонио, искаш ли да се изкажеш от името на НП? Благодаря. Подкрепям това, което каза докладчика. Във връзка с предложението за конкретни и приемливи изменения в рамките на нашата компетентност. Искам да се спра на няколко конкретни предложения за изменения. Изменение 43 и 44. Разбрах, че докладчикът споделя общото мнение. За тези изменения стоят и няколко други колеги депутати. Целта е, както разбрахме, да се създаде единен енергиен пазаяв в Европейския съюз. Има нужда и от реализация на третия енергиен пакет и интерконектори между държавите членки и между енергийния пръстен. Това се предлага и в изменение 55-то. Има нужда от инвестиции в енергийната ефективност, особено на сградите. съответните мерки за спестяване на енергия на европейско и национално равнище. Тези мерки е, са достатъчно амбициозни и трябва да бъдат координирани. Това е посока към дългосрочна устойчивост. Изменение 64 то съгласни сме с него Съгласни сме с мерките в третия енергиен пакет, като идеята е да дадем право на избор между различни доставчици на енергийни носители, което ще стимулира и пазарът на едро за електрическа енергия. Във връзка с търговията с емисии е много важно да не намалим конкурентоспособността на европейската индустрия. Не бива по този начин да се допуска загуба на работни места. На 21 стана дума за така наречените енергийни острови. Мисълта ми е, че в Европа има някои региони, които не, свърз, не са свързани с общата енергийна мрежа. Подкрепям изменение 26 то и то може да стане част от цялостно компромисно изменение. Призивът към държавите членки – за дългосрочно възпитание и обучение за това как гражданите в Съюза да пестят енергия. Трябва да създадем един подходящ текст от гледна точка на нашите компетенции в комисията ИМКО. Искам да подчертая ефективният начин, по който докладчикът работи с останалите колеги и как съвсем благоприятно прие нашите предложения и коментари. Благодаря и аз Нилсън от групата на социалистите и демократите. Ние представихме изменения, които показват, че имаме доста сходства, що се отнася до енергийната политика и развитието на енергийния пазар. Условията са добри за нас. Благодарение на измененията бихме могли да достигнем до един добър текст. Има доста общи мнения, подобряване на инфраструктурата, прилагане на наличното законодателство, подобряване функционирането на пазара, би било добре да продължим да се фокусираме върху целите на доклада, а именно да се обсъдят е, сигурността на доставките. Има някои елемент, е, изменения, които бяха представени от нашата политическа група относно сигурността на е, доставките. Искаме да се фокусираме върху по европейските източници на изкопаеми горива, използването на газови находища, на въглища. Считам, че сигурността на доставките не влиза в конфликт с политиката на устойчиво развитие. Трябва да се фокусираме върху енергийната ефективност. Тук има възможности за подобрения. Всяка държава, разбира се, има своя собствена политика, но ние бихме искали да се намали като цяло енергопотреблението и за това трябва да наблегнем на енергийната ефективност. Това е най-доброто решение, според мен. Трябва да обърнем внимание на този е, елемент, да обърнем особено внимание на ефективното изразходване на енергия. Трябва да видим какви са съществуващите възможности за подобряване на сигурността на доставките. Да се обърне внимание също на въпроса за преодоляване на енергийната бедност. Този въпрос трябва да бъде обсъден. Политиката що в това отношение зависи от държавите членки. Но Европейския съюз може да подкрепи мерките предприемани от държавите членки. И това са въпроси, които трябва да фигурират винаги в текстовете, които приемаме. Благодаря ви. Благодаря ви. Анлин Бан Бусет от групата на ЕКР. Благодаря ви, госпожо председател. Запознавайки се с измененията, установих, както и докладчикът, че в голяма степен мненията ни съвпадат, което е нещо положително, разбира се. Искам да се възползвам от възможността да ви предоставя малко повече информация за измененията, които съм внесла. Второто изменение, което сме представени, засяга същността на въпроса, именно сигурността, енергийната сигурност. Ние представихме това изменение, защото искаме да избегнем ситуация, при която Европейския съюз или отделни държави членки да се превърнат в силно зависими от един единствен доставчик и да се стигне до така наречените енергийни острови, както вече беше споменато тук. Освен това, искаме да се обърне внимание на растежа и заетостта. Това са въпроси, които трябва да бъдат дебело подчертани. Освен това, трябва да се предприемат стъпки към създаването на енергиен съюз, както предлага Европейската комисия. Необходимо е да има повече интеграция, не само конкуренция. Това ще създаде повече възможности за потребителите и това е нещо, върху което трябва да се съсредоточи нашата парламентарна комисия. Ние представихме изменение в този смисъл. Това е изменение номер 9. Тук, както и по-рано подчертах, също имаме сходства. Изменение 57 цели въвеждането на нова точка в този параграф. Става дума за възобновяемите енергоисточници. Това може да бъде огромна възможност и трябва да бъде съществена част от доставките на енергия в Европейския съюз. Искаме също да подчертаем, че не всички държави членки имат еднакъв потенциал за използване на възобновяеми енергоисточници. Например, в е, Белгия, Фландрия, откъдето съм, имаме много възможности за използване на силата на вятъра. Не можем да очакваме същия потенциал да съществува за всяка от държавите членки. Затова бихме искали формулировката да отразява този факт. Ние също имаме други изменения, 30 и 20, които засягат този въпрос. Искаме да подчертаем също нуждата от по-добра взаимосвързаност между държавите членки, 61 изменение се отнася до тези а, интерконектори. Държавите членки трябва да имат връзки помежду си. Това ще допренесе за подобряване на сигурността на доставките в дългосрочна перспектива. Изменения 49 и 17 са в този смисъл. Искаме също да представим изменения относно съществуващите недостатъци на пазара и необходимостта за лоялна конкуренция. Това са конкретни въпроси, които са от важност за нашата парламентарна комисия. Тук могат да бъдат постигнати много положителни неща. И на последно място искам да поясня изменение 69-то. Ние искаме един вътрешен пазар, който да функционира добре. Необходимо е да се предприемат обаче определени действия, за да се постигне тази цел. Инфраструктурата трябва да бъде доразвита. Освен това, трябва да имаме еднакви правила. Тези правила трябва да бъдат укрепени, трябва да се подобри разпределението на мощностите. Така ще имаме един по-добре интегриран вътрешен енергиен пазар. Искам да подкрепя тези изменения, предложени от колегите, с които е, съм съгласна. Можем да постигнем компромиси и очаквам да продължим сътрудничеството ни в тази посока. Благодаря. От е, Обединената левица все още няма представител. Ако някой има желание да се изкаже, моля да даде знак. Да, това е моя ден, определено. Винаги вземам думата преди го е. Това е нещо забележително. Аз говорих доста днес, за това ще бъда кратък. Искам да благодаря на докладчика за положения труд, за това, че взе предвид нашите дискусии и че се насочи върху аспектите, които са в правомощията на комисията ИМКО. Това според мен е нещо отлично имаме пълно съвпадение на мнението, без да навлизаме в подробности. Да, енергийната ефективност, вече беше казано, че това е приоритет. Това е нещо, което трябва да бъде доразвито. И ние всички искаме да бъдат създавани работни места, особено в малките и средни предприятия, които са основата на економиката в Европейския съюз. Освен това, да има работни места, които да не са работни места, които ще бъдат загубени чрез преместване на производство и в това отношение малките и средни предприятия имат да играят особено важна роля. Енергийната ефективност е изключително важна. Ние трябва да спазваме ангажиментите, поети от Европейския съюз. Може би единственото ни разминаване, що се отнася до енергии от възобновяемите енергоисточници. Там се постига ефикасност по отношение на намаляване на емисиите, към което се стремим ние. И можем да постигнем много по-голяма енергийна зависимост чрез тях в Европа. Да, разбира се, на енергийната ефективност, да, на възобновяемите енергоисточници. Въпрос не е идеологически, а въпрос на здрав разум, а именно да се премахнат енергийните острови в Европейския съюз, да има взаимосвързаност, да има повече Европейския съюз в това отношение. И този въпрос се излиза от правомощията чисто на комисията ИМКО, но това е, е ключов въпрос за 21 век. Това изисква да се отговори също и на социалните въпроси, защото проблемите с достъпа до енергоисточници е сериозен социален проблем. Наравно с достъпа до храна и други наложителни ресурси. Възобновяеми енергоисточници, енергоспестяване, преминаване към интелигентни мрежи, всичко, което позволява на потребителите по прозрачен начин да може да използва наличните енергоисточници. Години наред във Франция хората смятаха, че това са неизчерпаеми източници, които винаги ще са на лице. Така че аз съм за това да бъдат информирани потребителите и да им се даде по-голяма възможност да направят информиран избор. Това е отличен доклад. Аз съм убеден, че ще можем да постигнем конкретни резултати и компромиси. Тая е Калас. Благодаря. Бих искал да коментирам измененията, които съм представила. Едно от тях се отнася включването на информационните кому... комуникационни технологии Например, интелигентните мрежи, които водят до енергоспестяване, до повече енергийна сигурност. Защото ако една част от мрежата не работи, може да а, се включи друга част. Така че информационните и комуникационни технологии има да играят важна роля в това отношение. Когато говорим за енергийна сигурност, когато сме водили дискусии по този въпрос, често държавите членки имат предвид собствената си енергийна сигурност, за да можем да говорим за енергийна сигурност на европейско ниво, е необходимо да отчитаме по-широката роля, която може да играе Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори, АКЕР. Трябва да подчертаем положителната роля за доброто функциониране на единия вътрешен пазар на енергия и как той влияе не само върху цените на едро, но и върху цените на древно. Това за нас е важно. Трябва да го подчертаем като политици. Благодаря, Дан Долтън. Благодаря, госпожо председател. Две неща. Първо, когато разглеждаме тази стратегия, най-важно е да видим откъде получаваме енергия. Трябва да имаме разнообразни доставчици и източници на енергия. И в голяма степен може да се обърне внимание на ТИТИП, на трансгранично, трансатлантическото споразумение. И на второ място трябва да видим каква е вътрешната ни организация на пазара. В много държавите членки все още има регулирани цени, което сериозно вреди на сигурността ни. Е това означава, че има по-малко стимули за инвестиране в инфраструктура от Обединеното кралство. Имаме сериозни проблеми с съхраняването на енергия. Инфраструктурата като цяло не е на ниво, тъй като не се правят инвестиции, няма стимули за тези инвестиции. Затова трябва да огледаме въпросите както в вътрешното им, така и във външното им измерение. Благодаря много. Благодаря за всички коментари. Аз се запознах с удоволствие с този доклад и с измененията, защото в предишния мандат посветих много време на този въпрос в комисията ИТРЕ. Аз съм убедена, че те високо ще оценят коментарите от нашата парламентарна комисия, свързани с вътрешния пазар и закривата на потребителите. И още коментари за това как действат механизмите на пазара. Това е много полезно. Коментарите, свързани с функционирането на пазара, необходимостта за интерконектори, за подобряване на капацитета, за включване на информационните и комуникационни технологии в е, И3 също са наясно, е, че са необходими огромни инвестиции в енергетиката. Коментарите на, комен... на докладчика, както и, и на останалите, от останалите политически а, е, групи, посочват, че регулирането на ценообразуването вреди на инвестициите и ще видим как това ще мине при гласуването. Имаше също коментари, свързани с закрилата на потребителите. Честно казано, бих искала да се съдържа нещо повече за информирането на потребителите, нуждата от повече прозрачност. Може би това може да стане на по-нататъкшен етап. Давам думата на Фелис, ако иска да направи заключителни коментари. Председател, благодаря на всички. Е, удоволствие беше за мен да работя с всички колеги, всички докладчици в Сянка. Разбира се, ще взема предвид е, всичко казано е, по време на този дебат при изготвянето и на компромисните изменения. Ще направя всичко възможно в крайна сметка да имаме пред себе си Едно становище, което много ясно, много точно разглежда проблемите в сферата на енергийната сигурност от компетентностите на нашата комисия. Много е важно становището да, бъде, да не бъде общо, да бъде по-конкретно, за да може да се използва ефикасно и в комисията ИТРЕ, която е основна комисия. Така че ще продължим да изготвим компромисните изменения, ще ги предоставим на комисията на 16 март. Благодаря още веднъж. Надявам се да се получи един добър текст. Благодаря ви много. Компромисните изменения ще бъдат разгледани на 16 март. Гласуването ще бъде на 17 марта. Благодаря ви за направените коментари. Следващата точка от дневния ред е обмен на мнения с Франс Тименманс, първи заместник председател на Европейската комисия. Този обмен ще започне след около 30 минути, така че можем да направим пауза сега. Моля ви да бъдете в залата само няколко минути преди 5 часа. I think tea is a very good idea.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 Thank you, ladies and gentlemen. Благодаря ви, дами и господа. За нас е чест днес след обед да приветстваме добре дошъл първият заместник председател на Европейската комисия Франс Тимерманс, отговарящ за по-доброто законотворчество между институционалните отношения, върховенството на закона и хартата на основната права. Това е доста тежък ресор. Нашата парламентарна комисия винаги също е поемала голяма част от отговорността за по-доброто законотворчество. Виждам как някои от координаторите кимат. Това нашата парламентарна комисия е комисия, която работи за по-добро законотворчество и предишния председател също желаеше да се изготвят по-добри оценки на въздействието, опитваше се да наложи и нови наши предложения и внасяхме много изменения към предложените от вас законодателни актове. За нас е удоволствие да поговорим днес за по-доброто законотворчество и възможността за подобряване на междуинституционалната работа. Добре е дошъл в нашата парламентарна комисия. Благодаря ви за това, че присъствието ви днес тук беше приоритет за вас. Заповядайте, Франс. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за тази възможност да говоря пред вашата парламентарна комисия и най-вече да я чуя. Чрез с вашите коментари и отговаряйки на вашите въпроси, аз всъщност ще се занимая с същината на моята работа. По-доброто законотворчество е темата на днешната ни дискусия. Ще трябва да се срещна с първия човек, който ще каже, аз не искам по-добро законотворчество, искам по-лошо такова. А наистина бих искала да видя дали има такъв човек – Разбира се, ясно е, че всички желаем по-добро законотворчество, но когато трябва да бъдем по-конкретни, тогава вече започваме е, да сме на различни мнения. За мен това означава да вършим по-добра работа в законотворческия процес да има законодателни актове, които не винаги да водят до повишаване на административното бреме, а в случай, че водят до неговото увеличаване, това да е осъзнат избор. Разбира се, по-доброто законотворчество не означава създаване на ново такова. Присъщо е на нашите европейски институции, на националните институции и на местните институции да смятат, че ние, политиците, трябва да предлагаме законодателни актове само когато има проблеми. На европейско равнище законотворческия процес е в ръцете на Европейската комисия, но също и в ръцете на Европейския парламент. Ако искате да защитите вашите приоритети, вие много лесно се сприятелявате с други, които споделят вашето мнение. Но вашите основни приоритети понякога означават, че може би трябва да се откажете от нещо. Така че в самата същина на европейските институции да се практикува по този начин. А именно да се каже, да, аз не съм съгласен с вашите приоритети, но ще ви оставя да ги следвате, за да може аз да следвам своите. Това е като е, коледното дръвче. Е, увеличават се броя на законодателните предложения, които в последствие отиват в Европейския парламент. Мисля, че в Европейската комисия всички сме съгласни е, какви са нашите приоритети и те станаха ясни по време на изслушванията. Преди да започнем да оправяме по-малките неща, мисля, че трябва да се занимаваме с по-големите. Бяха направени 23, бяха представени 23 конкретни приоритета. Те бяха съобщени и ще бъдат е, официално въведени съвсем скоро. Смятам също, че по-тясното сътрудничество на всички равнища, включващо Европейската комисия, съвет, Европейския парламент, но най-вече държавите членки, ще ни помогне да помислим какво бихме могли да добавим или да премахнем защото ние не обслужваме тази система, не изпълняваме просто роля, е, която се изразява в представяне на нови законодателни предложения. Не, ние защитаваме интересите на европейските граждани. Разполагаме с цел, това е първата ни цел, втората е намаляването на бюрократичното бреме трябва да премахнем законодателството, което вече не е необходимо, което не е ефективно и което не защитава правата на нашите граждани. Това са уводните ми думи. Сега с удоволствие бих искал да чуя вашите коментари. Благодаря ви. Благодаря ви, казва председателката. 16 депутата има в залата. Предполагам, че всеки от вас ще иска да зададе въпрос, да знаете, че всички сте в списъка ми с а, е, ораторите. Нека да чуем най-напред координаторите. А, нека да се придържате всички към една минута, за да може комисаря да отговори. Андрея Шваб. Благодаря ви. Аз съм а, изключително любезен, но се надявам, че няма да преспаднете това от моята една минута. И така, благодаря ви, господин комисар. Бих искал да ви благодаря за уводните думи, както и за работната програма, която ни представихте. Изключително важно е да имаме ясни правила. Вашия предшественик заяви, че отношенията в Европейския съюз са малко като интимните отношения. Имаме си приятел, но с отношенията ни се уреждат чрез директива или регламент. Ние сме изключително удовлетворени от изключително ясната структура на работа на Европейската комисия. Виждаме, че тук се въвежда и по-голяма прозрачност към външния свят, което е чудесно. Първо, във вашите правомощия е програмата REFIT. Тази програма в момента се разработва и трябва да даде плод през следващите няколко години. Бих искал да попитам какво възнамерявате да направите вие в рамките на тази програма, какво възнамерявате да направите по отношение на правата на потребителите, например. Смятате ли, че Рефит ще даде търсените резултати? Вече разполагаме с предложение за 2015 година, според което програмата трябва да даде конкретни резултати тогава. Вие сте първи заместник председател в Европейската комисия и изпълнявате и координационни функции. Явно има два отдела в Европейската комисия, които работят по един и същи въпрос, но имат напълно различни мнения. Вие нищо не споменахте, но смятам, че това е, е доста необичайно. Не може ли да направите така, че двете генерални дирекции да приемат мнението на комисаря. Благодаря, Евелин Гепхарт. Благодаря ви, госпожо председател. Ако смятате, че социалистите и демократите шите не. Благодаря ви, господин Тимерман, за това, че сте сред нас и за това, че ни изложихте вашата гледна точка. От името на социалистите и демократите бих искала да ви информирам, че ние подкрепяме идеята за повече прозрачност и демокрация, но бихме искали да ви напомним, че е необходимо да не се забравят правилата за защита на потребителите. Надвиснала е една сериозна опасност и в този контекст има една червена, червена линия, която социалистите и демократите не могат да прекрачат. По никакъв начин не трябва да се стига до по-малко права за потребителите. Бихме искали да попитаме какво възнамерявате да направите, за да може комисарите да работят в по-тясно сътрудничество с депутатите и по-специално с докладчиците. Да, много добре ме чухте. Задавам този въпрос, защото, например, чуваме, е, че никой не се е допитал до докладчика Шал де Мозе за пенсионните права. Тя е докладчика в Европейския парламент, който работи по въпроса. Никой от Европейската комисия не се е допитал до нейното мнение. В този контекст искам да кажа, че винаги трябва да се допитвате до Европейския парламент. Както и вие самия, господин Тимерман, заявихте, трябва ни повече прозрачност. И на следващо място бих искала да попитам, как възнамерява да действа Европейската комисия по отношение на цифровия пазар? Това е изключително важна тема. Предполагам, че тя е част от вашите законодателни приоритети. Виждам обаче, че в различните генерални дирекции в Европейската комисия има доста разногласия по въпроса. Бих искала да попитам как ще организирате всички тези генерални дирекции и може да ни изложите по-ясно какво възнамерявате да направите. Председателката ще се изготви доклад по собствена инициатива за цифровия единен пазар. Той ще бъде даден на групата на Евелин, така че ще работим а, много в това отношение в нашата комисия. Така да чуем Екаре. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, господин комисар. В ЕКАРЕ подкрепяме казаното от вас общите идеи, които изтъкнахте, но едно е да говорим за тези неща, съвсем друго е да постигнем и конкретни резултати, така че ще следим отблизо това, което се случва. Бих искал да кажа три неща. Първо, как може да стане по-гъвкаво, по-доброто законотворчество, така че да може да знаем какво ще се случи преди да прилагаме конкретния законодателен акт как бихме могли да избегнем неправилното прилагане. Например, съвсем скоро регламента ВАТМОС, който се оказва, че има проблеми с прилагането. Същото се отнася с реформата на ОСП. Има реформа в различни сектори, но принципът е един и същ. Когато се стигне до прилагане, изведнъж всички осъзнаваме, че е имало проблем и че съответният законодателен акт не може да се приложи. А това много често са предвидими проблемите. Въпросът ми е как възнамерявате вие да се справите с този момент. На второ място всички бихме искали да има тест за конкурентоспособност при изготвянето на законодателните актове, т.е. да се прецени как съответният законодателен акт ще подпомогне малките и средни предприятия да бъдат по-конкурентоспособни на световната сцена. Ние поддържаме подобна идея. И на трето място, когато бяхте преди няколко седмици в групата на ЕКАРЕ, вие а, казахте, че основният директор на научното звено няма да бъде променен. Че ще остане същия. Но има доста неясноти. И ми се иска да разбера какво ще се случи в това отношение. Европейската комисия казва, че в момента прави разследване във връзка с един доклад от лятото, но бих искал да попитам как точно ще процедирате. Нека да напомня, че без научна и развойна дейност, без научни доказателства не можем да имаме по-добро и по-интелигентно законотворчество. Благодаря. Дита, Дита Шаранцова от Либералите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин заместник председател на Европейската комисия. Благодаря за вашите уводни думи. Съгласна съм с вас. Всички казахте, че всички искаме по-добро законотворчество. За тази цел се нуждаем от приоритети, но се нуждаем и от по-големи подробности. В ИМКО в момента обсъждаме доклада за РЕФИТ. Предлагаме, за да се намали административното бреме на европейско равнище, да се изготви ясна методология, а не да има толкова количествени цели. Искаме да се увеличи производителността. За да може да постигнем това, трябва да премахнем пречките, но това трябва да се вижда също и в конкретните статистики и цифри. Нуждаем се от по-ефективна методология, но за тази цел се нуждаем и от диалог. Диалог с всички заинтересовани страни, с асоциациите, с социалните партньори и бизнес общността. Всички, които участват в процеса, трябва да бъдат включени в диалога. Така че се надявам, че сте съгласен с мен, че за да може да изпълните задачите си и за да може след 5 години да кажете, постигнах това, което исках, за тази цел трябва да помислим да си зададем и някои е, количествени резултати и една по-добра методология за измерване на по-доброто законотворчество. Благодаря. Uh, предлагам да спрем с коментарите до тук. че Чухме коментари от координаторите от другите политически групи за сега все още няма координатори е, на. Та това беше по списъка изказвания. Благодаря господин Тимерманс. Е, веднага на въпросите. В момента работим по Рефит. Лично съм ангажиран е, в тази работа, заедно с е, комисарите и заместник-председателите на комисията. Много е важно да предложим конкретен текст Като гледам програмата за работа на комисията, виждам, че има нужда от много сериозен натиск, за да се провери какво може да се включи в програмата Рефит. Не, не подхождам идеологически по този въпрос, а съвсем прагматично. Постоянно чувам за лошата репутация в програмата Revit. Не знае откъде идват тези неща, може би от начина на прилагане на програмата, но винаги като стане дума за тази програма, много хора казват, че така накърняваме социалните и екологичните права. Това е лошата репутация на тази програма. Е, единственото, което поисках е, е да се направи обективна и справедлива оценка на това, което предлагаме. Да не започваме от предпоставени мнения. И това е молбата ни към вас. Е, моля ви, оценете програмата обективно. Госпожа Бианковска, вярно, е, че искам да се създадат е, на по-добри възможности, най-вече за малките и средните предприятия. В комисията е, споделяме е, анализът, че проблемите са там, а големите компании са в състояние да се погрижат за себе си, както в Брюксел, така и пред националните правителства. Те са много ефективни в лобирането, когато се транспонира европейско законодателство и това не е по силите на МСП. Повечето от тези предприятия се занимават пряко с дейността си За това трябва да се погрижим и за тях. Същото може да се каже и за правата на потребителите и другите директиви, които па, споменахте. Директивата за а, а, общото а, европейско а, право за продажбите. Имате предвид на заместник председателят Шефкович. Да, всъщност това е моята роля. Ще получите отговор за това, за което питате. Благодаря, че насочихте вниманието ми към този проблем. Към госпожа Гепард в никакъв случай не става дума за отнемане на права. 28 европейски, е, национални разпоредби се заменят с една европейска норма. Защото в крайна сметка това, което предлагаме е, не е нова сфера на дейност. Всъщност е, се вместваме в е, компетентностите на Европейския съюз десетилетия са създавани на директиви, регламенти, на които не са били преглеждани регулярно. Затова моята задача е не да създаваме нови разпоредби, а да прегледаме внимателно вече приятите такива и това как се прилагат. В крайна сметка това е политическата изгода като прегледаме какво е прието и какво е необходимо сега. И в самите държави членки ще ни благодарят, ако направим нещо в тази насока. Работната програма на комисията оттеглянията, които ще внесем в парламента, са всъщност префокусиране на вниманието за много от тези оттегляния няма политически причини. Чисто и просто установяваме, че някой акт продължава да присъства в програмата, без да има особена необходимост от него. Наскоро бях в няколко държави членки. Там има ангажимент на най-високо политическо равнище Миналата седмица бях в Испания. Там на висок равнище са ангажирани много сериозно. Същото се отнася за Франция. Утре са в Германия. След това в Великобритания. Е, има и проблеми вътре в държавите членки между националното и регионалното равнище или федералното и регионалното равнище. Европейският парламент може да ни помогне в решаването на, на този вид проблеми. Европейските институции понякога смятат, че съществуват единствено за да законодателство. Има и други полезни дейности. Затова искам да работим заедно с парламента. <clears throat> Опитвам се да поддържам контакти с докладчиците. Ако съм пропуснал нещо, извинявайте. По-отделни конкретни проблеми. Благодаря ви за предложението, което направихте. Дигиталният единен пазар е изключително важен за нас в комисията. Това е, е изцяло нова област, е, в която е, няма регламенти за сега. Ако погледнете развитието на дигиталната сфера, често установяваме, че разпоредбите, които приемаме, изостават зад темпото на иновациите и развитието. И в някои от тези случаи има ограничаване на социалните права и намаляване на защитата на потребителите. Ако някой малък сектор възникне и се развие много бързо, ще трябва и за него да помислим за съответно регламентиране Дигиталната економика е, по същество може би е нещо положително, но важното е да не накърнява някои от нашите постижения, като например защитата на потребителите. И така трябва да погледнем и на единият дигитален пазар, без да се подаваме на изкушението да регулираме на свръх строго. По-добро регулиране на попитахте за гъвкавост, госпожо Столтен. Искате оценка на въздействието по време на, законодателната процедура, за да си даваме сметка какъв е ефекта от промените, които са внесени от съвета и парламента върху цялостният ефект от даден акт. Понякога е изключително трудно да се постигне компромис между съвета и парламента, че компромисът става по-важен от съдържанието на този компромис. Затова е добре да се прави независима оценка, независима от трите институции на края на законодателната процедура, за да знаем какъв е ефекта от това, което сме приели. Знаете, че е, това е лесно да се каже, а е трудно да се направи. Защото така ще поставим под въпрос е, някои от компромисите, които са постигнати между трите институции. Ако искате оценка на въздействието върху компромиса, трябва да сте готови да промените компромисът, ако оценката е отрицателна не ми се струва, че трите институции са готови да направят нещо такова. Добре, ако парламентът иска да, такава стъпка, да е готов да се съгласи на, на последиците от нея. Много е трудно да се постигне политически компромис между трите институции тестът за способност. Да, това трябва да бъде е, е, част от е, оценката на въздействието. Оценката, която получавам от независимите органи за проверка в държавите членки, е да работим с независими експерти които не се влияят от институциите. Много често, ако на, на, на, включим представители на потребителите и на работодателите, те ще ви дадат обективна оценка за конкурентоспособността, а за научният секретар да, зная <clears throat> как се развиха нещата след като бях в групата ЕКР. Имаше една цяла буря в Твитър. Всъщност комисията държи да разполага с независим научен консултант – Говорих специално с колегите си по този въпрос. За научните изследвания има нужда от независим научен консултант. Говорим сега по този въпрос с председателят Юнкер той знае как се развиха нещата след дебата в групата ЕКРЕ. Поели сме ангажимент и ще ви предложим по-конкретни идеи по този проблем до началото на лятото. Казах няколко думи за Рефит, за диалога с заинтересованите страни. Прави сте трябва да се включат в законодателството от самото начало на процедурата. Общо взето в държавите членки в момента е натрупан доста сериозен опит. Впечатлен съм от контрола, който се прилага спрямо нормативите в Германия. Същото се отнася и за Дания. Всъщност Тяхното мнение е, че не поставят под въпрос политическите цели, а внимателно проверяват методите, които предлагаме да се постигнат тези цели. Този орган в Дания е в много силни, с много силни позиции и ако излязат със становище, датското правителство трябва да, ги, да спази препоръките и да, и да обясни защо не ги спазва. Готов съм да включа всичко, което работи на, на практика, така че моля и вас и държавите членки да дадете идеи. Готов съм да плагиятствам. Всичко, което е необходимо да се направи за малките и средните предприятия е добре. Добре, ако има количествени показатели, стигат да работят тези показатели. И ако се предложат такива, ще ги включа в оценката по един начин, който да е полезен за заинтересованите страни. И това трябва да се направи бързо, защото има много позитивни очаквания към нас. Ако се забавим, ще настъпи разочарование и ще спадне доверието към нас. Но гражданите не правят разлика между комисията, парламент и съвета. Ако някой се дискредитира, и останалите минават в същата категория. За това съм убеден, че сега е моментът да се направят по-големи усилия за по-доброто регулиране. Благодаря. Um, so on my... В списъка имаме коряца Билта, Сеналова, Стефанич, Дати, Сержио Готерис, Педро, Йенс също. Анелин, Лиса Яконсари, Ланген, и аз сме накрая. Така че моля ви да бъдете кратки. Thank you, Vicky. I, I also... Аз също подкрепям подхода за упростяване, както и прагматизма, който демонстрирахте днес – въпреки това считам, че трябва да се изясним защо искаме да има опростяване. Пазарът е изключително фрагментиран, трябва ни много време, за да се получат лицензии. Има различни лицензии, които се издават от различни държави членки, извършват се дублиране на тестове, така че много неща се губят. Така че комисията а, с право прави това картографиране, графиране за да се види какво да остане и какво да се премахне. Разбира се, при опустяването не става дума за намаляване на правата, но е наложително да се направи нещо, за да се подобри конкурентоспособността на Европа, без да се харчат пари на дънокоплаците. И съществува повече протекционизъм в държавите членки сега, отколкото когато бях избрана през 2009 година. Така че разходите, които се правят за липсата на Европа, трябва да се имат предвид. Разбира се, не трябва да се стига до компромиси, които са неприложими на практика. Ние не само трябва да регулираме, но ние трябва да създаваме възможности да улесняваме. За това бяха прияти някои изменения. И това е основното предизвикателство пред Рефит. И така, какви ще бъдат доказателствата в бъдеще, оперативна съместимост, неутралност на мрежата и прочи. Считаме, че това ще се отчете при отчитането на възможностите на цифровата економика. Изключително важни са и почтенските услуги за реализиране на единния пазар. Доколкото разбирам, вие не искате да предлагате пакета за почтенските пратки. Бихте ли ни казали защо? Ние се нуждаем от него. Както и пакета за универсалните почтенски услуги. Също въпроса за устойчивите продоволствия. Какво ще направите за реализиране на политиката на Европейската комисия за нулева толерантност по отношение на директивата за услугите. Госпожа Сеналова има думата. Добре дошъл, господин заместник председател на комисията. Бих искал да кажа няколко думи. Радвам се на това, което казахте за цифровата програма, за цифровия пазар. Ние трябва да знаем също и какви са отрицателните аспекти. Вие също говорихте за работната програма на Европейската комисия за 2015 година и нейните планове да предложи преработен текст на директивата за продажбите. По-доброто регулиране, за което говорим, трябва да означава и висока степен на закрила на потребителите. Надявам се, че ще можем че ще се стигне до по-голяма сигурност за бизнеса, за предприятията, които функционират на единия цифров пазар в Европа. Но въпросът ми се отнася до нещо по-различно, а именно до прилагането на законодателството в рамките на целия Европейския съюз. Това е много важно и се отнася до по-доброто регулиране, защото по-доброто регулиране означава да имаме стандартни и закони, които да могат да се прилагат. Каква е ролята на комисията в това отношение и как може да й помогне Европейския парламент? Господин Стефнич, благодаря госпожа председател, благодаря ви господин заместник председател за вашата смелост вие имате пълната подкрепа, поне от страна на нашата парламентарна комисия. Имам два въпроса към вас. Първо, за използването на а, независими експерти, научни експерти и на второ място прилагането на съществуващото законодателство. По първия въпрос, въпросът ми е дали възнамерявате да въведете някои законодателни промени. В някои от държавите членки се използват успешно независими консултантски органи, за да се намали административната тежест. Може ли да се направи нещо и на европейско ниво? Бих искал да чуя какво е мнението ви по този въпрос. Вторият ми въпрос е от нас до нещо, което беше споменато и от предишния оратор тъй като не се прилага сегашното законодателство, се стига до високи разходи. Дали вие възнамерявате да се предприемат по-конкретни стъпки и в това отношение? Никола, дам ти има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви поздравя, господин заместник председателю, тъй като това, което ви предстои е огромна задача в всяка държава, всяко правителство, което е на власт, казва, че иска да се опростят нещата. Надяваме се, че ние ще допринесем също за реализирането на тази огромна задача. Но трябва да започнем с съществуващото законодателство. Има актове, които бяха прияти неотдавна от парламента, например този за законодателството Мейдин и второ свързаното с обществените поръчки. Необходимо е да се дадат стимули за намирането на компромиси по тези два законодателни акта, защото иначе ще загубим това, което вече е постигнато. В е, Европа често нещата се оталожват, е, след което се натрупа огромна бюрокрация, няма прилагане, приемат се нови правила, започна с едно-две, се стига до 50, до 100, до огромна бюрокрация и доста често хората, които бавят нещата, са именно сред тези бюрократи. И така, преди да предложите нови правила, това е работа на комисарите, трябва да се постигне компромис между съвета и комисията по действително наложителните важни правила, които създават повече възможности за растеж и за създаване на работни места. Обеден съм, че всеки път, когато се опитвате да направите нещо подобно, има намеса на държавни служители, които не биха искали да се реализира промяната. И така давам ви думата, господин Тимерманс, за отговор. Благодаря. Няколко от вас говориха за фрагментираността на пазара по отношение също на изпълнението и правоприлагането. Прави сте. Една от Една от причините за кризата, която преживяваме през последните 5 години и необходимостта да реагираме почти ежедневно на извънредни ситуации, е, че се пренебрегва вътрешния пазар, особено отговорността ни за прилагането в пълна степен на правилата, които въжат за единия пазар – Сегашният състав на Европейската комисия ще засили усилията в тази посока, за да може да се постигне правоприлагане в държавите членки. Комисията разполага с нужните инструменти, за да търси отговорност на държавите членки за изпълнението. Тези усилия трябва да бъдат подсилени. Ако нещо се договори и то стане закон, разбира се, че трябва да се прилага. Това е принцип на едно прилично управление. Изключително важно е да имаме добре функциониращ вътрешен пазар, тъй като това допринася за растежа и заетостта в Европа. Освен това, аз съм на мнение, че ако сме по-меки по тези въпроси, се боя, че протекционизмът в много от държавите членки ще се превърне в част от отговора, а не част от проблема. Така че това налага допълнително комисията да отвои усилията си в тази насока. Обеден съм, че има силен ангажимент на комисаря по тези въпроси и аз ще подкрепя комисаря в това отношение, за да се постигне резултата. Не всички държави членки реагират дружелюбно, но това е част от отговорността на Европейската комисия и тя ще изпълни тази своя отговорност. Ако искаме да има единен цифров пазар, това означава, че може да се реализира огромния потенциал на създаване на, за създаване на работни места – да се дадат огромни възможности за европейския бизнес. Затова е наложително да създадем този единен цифров пазар през, едните години. Това няма да е лесно, защото става дума за нещо сравнително ново. Много от пазарите са изключително фрагментирани в цифровата сфера. Мога да ви приведа множество примери в това отношение. Опитвайте, опитайте се да купите нещо онлайн от друга държава членка и вижте какви проблеми е, ще имате, когато е, искате да ви се достави. Аз обичам да гледам футбол. Плащам доста висока такса на доставчика в е, Холандия, за да мога да гледам футболните матчове, но след като пресека границата с Белгия, пада стената и няма възможност да гледам. Така че пазарите не са изцяло разделение. И това не ни позволява да се възползваме от възможностите, които те биха създали. Относно почтенските услуги и неутралността на мрежата, в тясно сътрудничество с Европейския парламент, ние трябва да обърнем внимание на третия пакет в областта на далеко съобщенията. Гюнтер Отенгер е посветен на тази тема. Ако нямаме равнопоставеност в далеко съобщенията, как може да се премине към създаването на един цифров пазар? Това е невъзможно на практика. За почтенските услуги все още разглеждаме тази възможност. Службите на комисията разглеждат този въпрос и в момента относно устойчивото изхранване или продоволствие. Аз съм убеден, че индустрията, другите заинтересовани страни имат саморегулиране. Целта е да се дадат добри възможности на фермерите. Обаче трябва да проверим дали, дали това саморегулиране действа на практика дали действа добре. Ако не действа добре, можем да излезем с предложения. Но би било чудесно, ако може да стане без да се налага да въвеждаме нови законодателни мерки в Европа. Нулева толерантност по отношение на директивата за услугите. Не съм разбрала изцяло какво имате предвид. Ще се върна към този въпрос по по-късно. Говорих за прилагането, за силният ангажимент, поето от страна на Европейската комисия в това отношение. Аз съм... Аз твърдо вярвам в консултациите с научната общност. Трябва да има повече откритост, когато се подготвя един законодателен текст от комисията, да бъдат привлечени повече експерти. Това е промяна, която искам да въведа и ще обсъдим този въпрос с парламента и то не е много далечно бъдеще, защото имаме междуинституционално споразумение и трябва да намерим решение на сложния въпрос, свързан с актовете за прилагане Парламентът и комисията имат различни гледни точки, как да се разреши този въпрос. Комисията ще се опита да намери приемливо решение и за двете страни. За незамите консултации, вече споменах този въпрос, господин Данти, дали комисията предвижда да отегли някои актове. Вие знаете какви са плановете, вие сте запознати с тях, официално ще ви ги представим като решение на Европейската комисия в скоро време, за да можем да ги обсъдим. Благодаря ви. Сержо. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин заместник председател, че сте тук с нас на след обед. Аз съм за това да има по-добро регулиране. Това е важно за всяка институция, институция но не трябва да сме а, толкова общи в а, това, което а, говорим. Трябва да сме по-конкретни, защото понякога става дума за отегляне на законодателни актове, защото вече са устарели и прочие. Така че по-доброто нормотворчество не би трябвало да означава да се оставят дубки в закрилата на потребителите и в закрилата на бизнеса. Затова е необходимо да сме по-конкретни. По-доброто нормотворчество не може да означава само упростяване и занижаване на социалната и екологична защита, би трябвало да означава по-добра политика. Единият пазар, единият цифров пазар, по-доброто нормотворчество за тях означава да имаме един общ пазар, да има хармонизация, да има еднакви условия за всички граждани в Европа. Ние можем да използваме европейския семестър в сферата на нашите правомощия като комисия ИМКО. Считате ли, че има някакво противоречие в комисията, че опитвайки се да има по-добро морфорчество, се връща назад? Jens. Нилс. Нилс. Благодаря, госпожо председател. Групата на социалистите и демократите. Аз съм докладчик от тази група по Рефит. Докладчик в сянка. Вие отговаряхте на повечето въпроси, които имахме. Евелин вече каза, че ние имаме някои червени е, линии, които не искаме да пресичаме, когато става дума за този доклад. Е, а именно да не се засягат е, социалните права, да се защитава в достатъчна степен на околната среда. Защо наблягаме на всичко това? защото ние вярваме, че има а, сили, които искат да се възползват от тази възможност и да влушат нещата в това, в това отношение. Имам един конкретен въпрос към вас. Ние винаги а, искаме в а, борда да бъдат представени равнопоставено различни заинтересовани страни. Как виждате ролята на господин Шойблер? Така че как можете да гарантирате, че социалните права, правата на потребителите ще бъдат отчетени в достатъчна степен? Следващият оратор. Благодаря ви, господин заместник председателя, за това, че гостувате на нашата комисия. Аз съм докладчик по доклад с по собствена инициатива за по-добро нормотворчество и се надявам, че ще мога да разговарям с вас по този въпрос. Имам два въпроса към вас в момента, като имам предвид, че не разполагам с достатъчно време. В нашата комисия ние работим и по директивата за пакетните пътувания защото потребителите често се натъкват на множество проблеми, например отиват в някой уебсайт, искат този сайт да приеме съответните кукис, получават е, и други съобщения на екрана, които се отнасят до различни аспекти на европейското законодателство. Какво възнамерява да направи комисията, за да позволи различните домени да взаимодействат между си и да се улеснят потребителите. Вторият ми въпрос е за нещо, което вие казахте. Вие казахте, че проблемът не е толкова в липсата на законодателство, а че наличното законодателство не се прилага както трябва. Има държави, които са доста зле в това отношение. Затова въпросът ми е като се има предвид сегашното правоприлагане, какви са вашите практически предложения на този етап, за да гарантирате, че комисията ще може да следи по-добре правоприлагането? Зари има думата. Благодаря ви. В началото самия вие зададохте въпроса защо дерегламентирането има толкова лоша репутация. Мисля, че си заслужава да обсъдим въпроса. В някои случаи се стига до отслабване на социалните права. В миналото европейски комисари говориха за отслабването на подобни социални права в случая с фризьорите, например. Фризьорите, които използват някои опасни химически вещества. И оттам тръгна лошата репутация на дерегулирането като цяло. Бих искала да попитам, правено ли е някакво проучване в този дух, защото законодателният акт, който е бил изготвен тогава, не е бил излишен. А чисто и просто в момента на транспониране на национално равнище държавите членки са допълнили този законодателен акт и оттам е тръгнала лошата репутация и неправилното разбиране на първоначалната идея на Европейската комисия. В Финландия, например, моята държава, гражданите са изключително раздразнени от законодателния акт, който изисква при продажбата на риба да се посочва и латинското име на вида. Аз бих искала да попитам, вие бихте ли приели подобно предложение? а именно дори в магазините да се споменават латинските имена на рибните видове. Аз бях обезпокоена малко в началото, когато чух думите ви. Вие казахте, че в някои държави членки е било издавано законодателство, което е довело до намаляване на социалните права. Председателката, нека да чуем последните трима оратори. Първо Пеги. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Herr Vizepräsident. Благодаря ви господин заместник председател, по-доброто законотворчество е отлична идея, но смятам, че е крайно време да помислим как точно да а, действаме. Имаше а, една директива по инициатива на Европейската комисия. По-настоящем се, излъ... се прави проучване за нейната ефективност. Тази директива се отнасяше до търговските представители. Може би бихте могъл да ни кажете малко повече за въпросната директива и а, дали желаете тя да продължи да действа. На следващо място регламента, който се отнася до някои аспекти на вътрешния пазар. Не винаги трябва да се чакат решения преди да се предприеме каквото и да е. Thank you so much, eh, Mr. Eh, Госпожа Шалдемозер, благодаря, госпожо председател. Извинявам се, че закъснях и не можах да чуя уводните думи на господин Тимерманс. Поисках думата обаче, защото а, чух предложението за безопасността на продуктите. Господин Тимерманс, аз съм доста така широко скроена по отношение на изготвянето на законодателни предложения като цяло. Смятам, че всички трябва да бъдем такива. Димото мнозинство е необходимо да обсъдим нещата, за да функционира по-добре Европейския съюз. Но Същевременно е важно също така да се отдели време, за да се обсъди предложението за безопасност на продуктите. В Европейския парламент бихме искали да преговаряме по темата с съвета, след като съвет изготви собственото си предложение. Тук Европейския парламент не казваме, че се нуждаем от точно а, предложение, законодателно предложение за Мейдин. Не, ние бихме искали да го договорим. Надяваме се, че ще имаме тази възможност преди да оттеглите въпросното предложение. Защото ако го оттеглите, за да го преработите, това ще отнеме нови 2-3-4 години преди да излезе ново законодателно предложение на масата. Междувременно се остава проблема с безопасността на продуктите, с достъпа до пазара и така нататък. Така че бих искал да ви помоля отново да помислите по темата. Взела съм думата, затова бих искала да ви дам още едно а, предложение, а, именно във връзка с а, електронната регистрация на моторните превозни средства съвета има голямо значение за нашите данъчни системи. Е, това се отразява различно на различните държави членки. У нас се усеща много силно. Целта на някои законодателни предложения е да се постигне целта, а именно да се постигне по-бързо регистриране, електронно регистриране на моторното превозно средство, без обаче да се поставят под въпрос останалите аспекти. Така че, моля ви, помислете и върху това законодателно предложение. Председателката, имам три кратки въпроса. Въпросите всъщност може да не са толкова кратки, но се надявам, че отговорите ще бъдат. Много въпроси бяха повдигнати за прилагането на законодателните актове, но също и за тяхното неприлагане и нарушаване. Оставам с впечатлението, че членовете на тази комисия биха искали да участват по-тясно в мониторинга. Нека да не чакаме до 3-4 години, за да видим какво ще стане. Бихме искали отблизо да следим това, което се случва. Така ще могат да бъдат погасени опасенията ни в случай, че има някакво нарушаване или в случай, че не действа добре вътрешния пазар. Бих искал да попитам, готов ли сте всеки месец от Европейската комисия да ни подавате информация за актуалното състояние. Да идвате да отговаряте на нашите въпроси. Много въпроси ни биват задавани и за това можем да започнем определен диалог и да видим как ще се развият нещата. Заедно с координаторите в момента обмисляме как точно да действаме, но смятам, че трябва да бъдем достатъчно гъвкави, за да може да договаряме и с някой по-висшестоящ в Европейската комисия да получаваме информация от него. На следващо място, Пеги ти а, заяви, че вътрешния пазар допринася за намаляване на бюрокрацията, на административното бреме. А, спомена, че той спомага потребителите и търговците. Но а, не трябва да се стига до а, задаването на една цел и изведнъж след това във всички национални вестници и ежедневници да излиза защо Европейския съюз е поставил това за цел. Смятам, че понякога чрез актовете за прилагане можем да усъвършенстваме процеса. Та в контекста на актовете за а, приложение, бихте ли могъл да а, погледнете това, което се случва в държавите членки? Защото много често в публичното пространство излиза информацията, е, тя подлежи на публична дискусия преди законодателя да се произнесъл. И е, смятам, че това, което става с вторичното законодателство в трети държави и начина по който процедираме там, би могъл да ни помогне, но просто да избягваме подобно задаване на единни цели. И третия ми въпрос е свързан с цифровия пазар. Упоменахте единия цифров пазар, но колкото повече се говори за компании в законодателния текст, толкова повече оставам с мнението, че следващите поколения са тези, които ще изнесат този пазар. Необходимо е всички потребители да могат да се включат но този законодателен акт се отрази на малките и средни предприятия, а ние бихме искали да ги подпомогнем в това отношение. Така че бихте ли могъл още отново да помислите за това, което бихме могли да направим за малките и средни предприятия, които понасят удара на тежката администрация. Нека а, това да не се използва за извинение за укриване на данъци. Нека да помогнем на тези малки и средни предприятия. Бихте ли могли да помислите в Европейската комисия какво бихте могли да направите там? Благодаря. Сега разполагате с 6 минути за отговор. Боже мой, ще се опитам да бъда кратък, казва господин Тимерманс. Не можах да отговоря много добре на въпроса на господин Данти. Стигна се до недоразбиране. Госпожа Шалба де Мозер го продължи, така че нека да изясним нещата за безопасността на продуктите, за да няма неясноти. Знам какво стана на първо четене в Европейския парламент. Зная, че вие продължавате да работите по този законодателен акт съвместно с съвета. Има и мандат за започване на тристранни преговори. Зная също така, че въпросът за Мейдин няма силно мнозинство нито тук, нито в съвета. Европейската комисия обаче е на ваше разположение, както вие казахте, за да се намери практическо решение, ако можем да го наречем така. Нека да, бъде, да не бъдем прекалено идеологично настроени в това отношение. Желаем практическо решение. Разумно е да творим закони в областта на безопасността на продуктите. И Европейската комисия е тук, за да помогне. Да, има различно тълкуване в различните държави членки, където и да отида, представителите на малките и средни предприятия ми дават многобройни примери за това различно тълкуване. Говорих с представители на бизнеса за скрап във Франция и те ми дадоха пример с европейски законодателен акт, който предвижда да не може да се плаща в брой за скрап във Франция. Това се прави по няколко причини, но в Белгия, в Германия и в Нидерландия това може да се прави. Представете ли си какво означава всичко това за скрап бизнеса във Франция? Тук а, циркулират много финансови средства. Значи това вече не е единен пазар, при положение, че дадена държава може да регулира сектора много по-стрикно от останалите. А аз много добре разбирам какви са целите на тези ограничения. Но не може да не се прилагат по един и същи начин правилата. Защото в противен случай не говорим за единен пазар. Това е просто един пример, за да нагледя това, което вие казахте. Работим и по въпроса за химическите вещества. В Европейската комисия, може би и в Европейския парламент, също се борави с същите термини. Химически вещества, които когато се намират в друг продукт, подлежат на различни правила, защото са в ресора на различен европейски комисар или на различна парламентарна комисия. Например, в козметиката се използват химически вещества, които се използват също и в препаратите за почистване. В препаратите за почистване те са в много по-концентрирана форма но присъстват и в козметиката. Защо? Защото козметиката е в ресора на други комисии и комисари. Какво означава това? Ми, че трябва да си вършим работата по-добре. Не знам дали ако дадем финско име на рибите ще помогнем по същия начин. Идеята е да се използват латинските имена, защото е, хората не винаги знаят какво купуват, но едва ли латинските имена ще им помогнат. На въпроса за европейския семестър. Този въпрос беше повдиган неколкократно. Аз мисля обаче, че вътрешния пазар е от жизнено важно значение и трябва да действаме. Трябва да действаме, за да можем да получим голяма добавена стойност. Но след като внимателно изслушах вашите предложения, ще ги взема предвид. Много внимателно ще се слушам в това, което казахте и ще дообсъдим въпроса. Доктор Штойбер, аз не знаех, че той бил и професор. Аз винаги съм го наричал доктор Стойбер и той винаги много ми се е радвал. Познаваме го и аз, и председателя, и той е един много добър актив за нас. Той е изключително активен, непрекъснато ми звъни по телефона, обръща ми внимание на някои неща, които не вървят. Но ако действително искаме доклада да има смисъл, тогава доклада, в изготвянето на доклада трябва да участват всички заинтересовани страни. Смятам, че е срамота, че групата на Штойбер не можа да излезе с доклад, който да бъде подкрепен от всички членове на групата Штойбер. Не искам да обвинявам никого. Не съм участвал, тогава по това време не се занимавах с тази работа, но щеше да бъде много по-добре, ако имаше мнозинство. Аз лично бих се погрижил да включа всички и синдикатите, и защитниците на потребителите, и агенциите, които работят в областта на околната среда и така нататък. Нуждам се от по-добро законотворчество и не трябва да се стига до някакви предубеждения. На въпроса за единия цифров пазар, който трябва да упростим. Да, прави сте. Вие повдигнахте въпрос, който ме мъчи и мен от известно време. Комисаря Ютингер също е, ще обърне внимание на темата, но понякога се изисква просто здрав разум, за да помислим как използваме интернет. Просто един въпрос – вие някога чели ли сте всички тези поп-апс, които се появяват на екрана ви? Или просто кликвате? Хайде, нека да помислим с малко здрав разум. Е, трябва ли и това да регулираме? Не казвам, че това не е добра идея, но просто нека да прилагаме малко здрав разум. Смятам, че ще ни помогне, особено в рамките на единия цифров пазар но от друга страна да не бъдем и наивни. След като нещо е в цифрова форма, не означава задължително, че то е по-добрия вариант. Това е моята първоначална позиция, но колегиума от комисари ще трябва да вземе решение на въпросите за прилагането. Впрочем, Европейската комисия разполага с доста добри инструменти, за да гарантира прилагането от страна на държавите членки на законодателните актове. Друг е въпрос обаче дали ги използваме. Европейската комисия е решена да използва наличните за това инструменти не трябва да използвам неправилни метафори, затова нека да кажа, че трябва да ни стиска да ги използваме тези инструменти и мисля, че ще го направим. А причината за това ви изложих преди малко, когато давах отговор на другите въпроси. А на по-конкретните въпроси, които ми зададохте, не мога да ви дам конкретни отговори. Ще се постара да получите писмено отговор на всичко, което ме попитахте. На въпроса, готова ли Европейската комисия да работи редовно с вашата парламентарна комисия, отговорът ми е да. Не мога да ви кажа как точно ще организираме работата, но идеята я подкрепям. Ще поддържаме редовно връзка. За мен би било важна крачка напред, ако Европейския парламент изрази институционален интерес към прилагането на законодателните актове. Това е в интерес и на Европейската комисия. На въпроса за делегираните актове и актовете за изпълнение. А, мисля, че междуинституционалното споразумение в това отношение също засяга темата. Вие казахте да почерпим от опита с трети държави, но там винаги е имало проблеми. Не може да се регулира всичко първоначално. Просто трябва да се намери ново равновесие. Като членове на Европейската конвенция сметнахме, че това би било решението за комитологията. Но при законодателството има толкова много двусмислие, конструктивно двусмислие. Понякога има повече двусмислие, отколкото конструктивност. Затова наистина ще трябва да помислим. На въпроса за ДДС, който беше повдигнат от много колеги, не мога да ви отговоря днес, но ви уверявам, че ако бяхме направили оценка на въздействието на края на законодателната процедура, щяхме да видим че това ще има съответните последствия за предприемачите. И мисля, че по този начин отговорих на по-голямата част от въпросите. Благодаря. Um, Благодаря много. Благодаря за чудесните отговори. И успех в срещите ви с комисиите в парламента и в държавите членки.